Текста, който ще представим утре на колегите за гласуване, ще бъде крачка напред защита на правата на гражданите на тези страни. Благодаря ви. Благодаря. Пожелавам ви успех. С това дебатът по тази тема приключва. Гласуването ще се състои утре по обяд. И сега в дневния ред стигаме до следващата точка, а именно доклада на господин Клод Морай за разширяване на обхвата на директива 2309 за да обхване лица, ползващи се с международна закрила. Преди всичко, дай напред давам думата на господин Клод с докладчик. Четири минути. Благодаря, господин председател. Страхувам се, че с навлизането в а, своята реч ще започнат да напускат колегите и ще останем само ние двамата с вас, а, господин председател и координатора всъщност от ЕНП. А, благодаря на всички, които остават по това време на нощта тук. А, господин Госпожо комисар, наистина ще трябва да спасим едно предложение, което е в полза на всички онези, които не трябваше да бъдат изключвани от директивата за дългосрочно пребиваващите граждани. И така, наистина днес е много хубав ден, защото това предложение, което беше направено от моя а, предшественик Мартин Рур, най-сетне по него е постигнато споразумение. Както вече казах, съжалявам, че съвета го няма, но ако бяха тук, щях да им благодаря също, защото Белгийското председателство помогна също така а, и съвета за. А, постигането а, на успеха. В продължение на 5 години има хора, които живеят законно в Европейския съюз, но не могат да получат разрешение. изчисляването на петте години, които да се отчитат, за да бъде предоставено такова разрешение на тези лица, е една от точките, по които трябва да се направят промени. И така върви нашето предложение. Компромисното решение поема най-малко половината от предложеното от нас, именно 18 месеца да бъдат отчетени а, и включени в тези 5 години във връзка с продължаващата понякога доста време процедура по обработване на техните документи. Хоризонтално споразумение по този въпрос ще е много добре да бъде постигнато, защото по този начин ще може да а, покаже е, и съвета, и а, комисията и ние, че а, смятаме този въпрос за изключително важен. Много съм щастлив също така, че полето се разширява на това предложение – за да може стандартите за защита да бъдат предоставени и на тези групи, защото те са от най-уязвимите. Бенефициентите на или лицата, ползващите с международна закрила, а, трябва наистина да, да получат това разрешение и в случай, че те се преместят от една държава членка в друга държава членка, това а, трябва да бъде придружено в новото им разрешение с една бележка, с която да се показва, че а, тяхната, а, статут е модифициран. Също така се надяваме, че и когато има условия за експулсиране в друга, в друга държава членка, да не се прилага автоматично това и за членовете на семейството, а да бъде по избор, по решение на членовете на семейството. Лисабонският договор ни показва, е, извинете, но като че ли вече излязох от времето, което ми е предоставено. Надявам се, че Лисабонският договор и в това отношение ще бъде спазен. Искам да благодаря на моите докладчици в Сянка, на госпожа Неделчева също, на на госпожа Вирстръм за работата, която свършиха и за предоставените ми съвети и помощ. Благодаря. Благодаря ви, господин депутат. Сега отново ще се обърна към комисар Малстрем и ще дам думата. Господин председател, уважаеми дами и господа. Така в а, малката група, която останахме, наистина искам да кажа, че чудесна работа беше свършена от вас и заедно с вашите докладчета в сянка постигнахте текста, който беше приемлив за съвета, за комисията и за вас разширяването на директив, на обхвата на директивата до лица, ползващи се с международна закрила, предоставя една по-голяма правна сигурност на лица, които пребивават в държави членки на Европейския съюз и се надявам, че по този начин ние ще успеем до 2012 година да постигнем една обща рамка по въпросите на убежището. така че измененията за разширяване обхвата на тази директива наистина е още една стъпка, стъпка към постигане на тази обща цел. И за това ви благодаря още веднъж за добре свършената работа. А сега една декларация на съвета. Комисията напомня своята ангажираност за това, че трябва държавите членки да под, да подпомагат проучването и е, <clears throat> на специфичните условия в отделните държави членки и в същото време да предоставят цялата информация, която е необходима, за да може да се постигне едно общо споразумение. Комисията би могла да приеме заменянето на определени елементи по отношение транспонирането на текстовете. Комисията ще продължи а, да насочва своите усилия заедно с Европейския парламент и с съвета да, а, за намиране на най-вярното решение и формулировки на този въпрос. Както вече казах преди това, комисията повтаря този аргумент. Но по този доклад изключително важно е, че ние постигнахме споразумение и ви благодаря за направеното от всички вас и вашия принос. Благодаря ви, госпожо Малстром. А сега от името на политическите групи ще дам думата първо на Европейската народна партия и на госпожа Неделчева за две минути. Благодаря, господин председател, госпожо комисар, драги колеги. Наистина, на първо място искам да поздравя а, докладчика господин Морай за отличната работа и сътрудничеството с докладчицата в Сянка, комисията и съвета. А, този текст е наистина една голяма крачка напред в хармонизирането на законодателството. Аз наистина съм много щастлива за това, че напреднахме по темата. Пакета за бежанците наистина е много по-обхватен, но ние няма да изоставаме и ще продължим преговорите и последващите теми. Това исках да кажа като уводни думи. А, но все пак искам да се върна на два въпроса. Първо искам да подчертая колко е важна интеграцията на иммигрантите, които пристигат в нашите страна. Ние е, обаче не можем да приемем всички е, при каквито и да се условия. Ораторът е, моли е, ораторката да забави ритъма. Наистина има много лица, които не знаят езика на страната, в която емигрират. И те не трябва да остават изолирани, защото езиците са свързани с традициите, културите и за това е важно да се провежда обучение по езици. И накрая, господин председател, искам да изразя разочарованието си а, за отказа, съвета, а, да включ... отказа на съвета да се включат таблици за съответствие в текста. Задаваме си наистина въпрос, кога съветът ще а, престане да се а, задоволява с придобивките си и а, да налага подобни ограничения. Ние наистина можем да се задаваме въпроса, ако комисията не знае, а, че текстовете наистина са транспонирани, какъв е смисъл от нашата работа. А, и за това искам да поздравя госпожа комисаря за нейното изявление. Благодаря ви. Е, Благодаря много. Сега тъй като госпожа Флашикова отсъства, ще дам думата на госпожа Викстрям. От името на Алде. Две минути. Cecilia Tack, herr ordförande. Först av allt så låt mig tacka vår rapportör Claude Moraes som på ett för honom sedvanligt högkvalitativt sätt. Благодаря на господин Мораес. който ни е свикнал да а, представя винаги много изпипани а, текстове, защитаващи някои хуманитарни принципи. Хората, които, лицата, които се нуждаят от международна закрила, понякога са в такова положение през целия си живот. А, те се опитват да избягат от преследвания и положението, в което се намирате, е близко до това на бежанците. Затова те трябва да получават статут е, на постоянно пребиваващи след 5 години. Нещо, което а, е, трябва да въжи и за членовете на техните семейства. Трябва да се отчита също и е, случаите на и, и, е, изтласкване извън границите по отношение на корелативните таблици. Е, това обсъждахме, когато обсъждахме пакета за убежището. Трябва да се опитаме да разберем, че когато става въпрос за убежище и за миграция, е необходимо да имаме обща позиция. Иначе принципа на солидарността ще загуби своя смисъл. Искам още, видим, още веднъж да благодаря на господин Мораес за отличното сътрудничество. Благодаря и ние ви благодарим. И сега давам думата от името на зелените и Европейска свобода на Алианс на госпожа Сърджентини за минута и половина. Dank u, voorzitter. Vorige week waren we in Athene. Благодаря, господин председател. А в комисията за граждански права се срещнах с един господин от Еритрея, който а, е е влязал в Гърция, за да бъде в Европейския съюз и е отишъл в, след това в Холандия, защото предпочита там да живее, но е бил върнат в Гърция. А, господин Махмуд каза, а, че той е получил статут на беженец, но едва ли ще получи а, гражданство. А младите хора, като Махмуд, са, а, не трябва да са лишени от правото а, да изберат къде да се установят. Така че много се радвам и ви поздравявам за тази инициатива. Това ще бъде и в полза на Махмуд, който иска да живее в Холандия, а за това, че ще има едни добре направени таблици за сравнение, защото а, има правото, както и много такива като него млади хора, а, да прецени кои условия в коя държава членка са по-подходящи за него. Нека, нека да мислим за такива като Махмуд и да направим нещата добри. Благодаря. Благодаря ви. Сега ще дам думата на следващите оратори. На, мя... на първо място господин Саймон Васитил за две минути. Е, Благодаря. Искам да поздравя на първо място докладчика. Напълно съм съгласен с изложеното в доклада, защото това предоставя нови права на всички онези, които имат международна закрила и ще получат определени права като хора, които са живели в държава членка повече от 5 години. Аз съм от страна, в която чу... сме почувствали такива трудности. Трябват пет години да се живее, а за да може да се придобият тези права, за които говорим. А това е твърде дълъг период от време. В същото време, просто защото те а, са блокирани а, едва ли не в една такава държава. Например, напоследък Гърция е държава, в която идват много а, потенциални емигранти и трябва да чакат 5 години, да живеят 5 години в Гърция, а, за да а, придобият разрешително а, за дългосрочно пребиваване. Те трябва да имат възможност и да се придвижат в други държави членки. Това би могло да помогне на държави като Малта, Кипър, Гърция, които а, приемат огромен брой такива иммигранти. Тези хора не би трябвало да чакат цели 5 години, за да получат такова разрешително, а трябва да могат да го получат сравнително бързо. Но искам да благодаря на господин Мораес за това, че е вникнал в дълбочина в проблемите и е предложил толкова разумни идеи. Благодаря. Благодаря, скъпи колега. Европарламентар din Румъния. А сега ще дам думата на господин Йоан Енчо от Румъния. Благодаря ви, господин председател. Аз също искам да поздравя колегата Клод Морайс за неговия доклад. Да му благодаря за усилията, които всеки път полага като координатор в комисията Либе. Смятам, че тази нова директива трябва все пак да запълни една правна празнина по отношение на тези лица, които пребивават в държава членка и попадат в несигурна правна ситуация, тъй като не могат да получат разрешително за дългостраен престой и предоставянето на, дългосро... на право на дългосрочен престой трябва да се извършва недискриминирано е, е, на базата на предварителен престой с определен срок, така както това е в сила и за други пребиваващи от трети страни. Трябва да се отчита цялата продължителност на периода на територията на Европейския съюз от датата на внасяне на молбата, на заявлението, защото тези лица са в слаба, в неизгодна позиция, в неравностойно положение и трябва да се спазват правата на човека и е, принципа за невръщане. Като отчитаме сегашната ситуация, смятам, че трябва да подкрепим доклада на колегата като част от общия пакет, свързан с е, убежището. Благодаря ви. Благодаря ви много, казва председателят. А сега ще дам думата на спонтанно изказващите се за привличане на вниманието. За сега това е само един желаеш, господин Обермайер. Благодаря, господин председател. За мен този доклад абсолютно не е положителен. Много съм загрижен за, на, за нашите съграждани. След пет години престой беженците ще получават е, разрешение за постоянно пребиваване. И това ще въжи за всички държави членки на Европейския съюз. По този начин искащите обежище ще могат да отидат и в други страни и да изберат държавата, където има най-добри социални помощи, най-добро социално осигуряване, ще има злоупотреби. Има също риска да се забавят процедурите и държавите, където социалното осигуряване работи добре, ще бъдат подложени на, още, на натиска на още по-големи миграционни потоци. Затова съм критичен. Благодаря, казва председателя. С това изказване изчерпахме дебата по този тук ще дам думата за заключение на госпожа Малстра. Да, наистина има много причини за да бъдем загрижени по въпросите които се засягат в тази е, е, директива. Обаче, господин Мораес, наистина съгласен съм с вас, че това е една много важна стъпка напред по нашия общ път е, към 2012 година и приемането на един общ пакет от законодателен пакет по отношение на беженците. Искам да ви благодаря и всичко най-хубаво. Благодаря ви, госпожо комисар. Сега давам думата на господин Мораес. Заповядайте. Благодаря, госпожо комисар. Още веднъж формално да ви благодаря. Една от причините да успеем тази първа крачка да направим, надявам се, че утре това ще бъде прието, се дължи на факта, че Обежището е изключително важен въпрос за малките страни особено. И е, всяко законодателство, касаещо е, обежището, може е, да има огромно значение за малките страни, а именно страни като Гърция и други. Ето защо аз толкова подробно обяснявам в обяснителните бележки към доклада си колко внимателно трябва да се направи. Госпожа Неделчева спомена за емиграцията, а, спомена се също така от другите оратори за семействата. Всичко това трябва да може да бъде инкорпорирано а, и а, преговорите ще върват на по-високото ниво Европейския парламент, комисия и съвет. Госпожа Шарджентини, аз наистина бих искал да си представя, да намеря най-добрият начин, а за да може тези таблици за сравнение да бъдат наистина изключително полезни. Надявах се, че съвета ще ни чуе, но не. А, и така, колеги, искам да ви благодаря още веднъж на всички се надявам утре на успех. Благодаря. Thank you very much. Благодаря много. Скъпи колега, нека да обява, че дебатът по този доклад приключи утре ще бъде гласувана. Довиждане, госпожо комисар. Сега преминаваме към следващата точка от дневния ред. Общо разискване по регионалната политика. Започваме с първия доклад. Петро Константин Лухан и госпожа Рамон.